Този доклад е свързан с транспонирането на Директива 2002 наклона черта 73 за прилагането на принципа за равно третиране на мъжете и жените по отношение на достъпа до заетост, професионално обучение и повишаване, разбира се, и условията на труд. Докладчик е госпожа Тереса Риера Мадурел. Има три минути за да представи доклада си. Благодаря ви. Благодаря ви, господин председател, каза госпожа Риера Мадурел. Тази директива е свързана с изменение на директива от 78 година по същия този въпрос, която бе създадена след Амстердамския договор, отразяваща новите социални явления. Разбира се, правата на жените са в сърцевината на този доклад. Говори се за пряко и непряко дискриминиране, тормоз и сексуален тормоз. И се изисква от държавите членки да въведат мерки предпазващи, зачитащи трудовите права на жените след отпуск по майчинство, например, както и тяхното спазване безпрекословно от страна на работодателите. Когато става дума за равното отношение, всички следва да се включат в диалог, за да може равното третиране да бъде достояние на всеки го и на всички. Неправителствените организации имат особена роля, тъй като играят изпълняват важни задачи за изпълнението на конкретни мерки на предпазване на евентуалните жертви. Ако бихме ако на времето бяхме създали механизъм за контрол, то сегашната ни работа по тази директива би била много по-проста. Трябваше още в началото да постъпим по този начин, за да може периодично да се предава информация на комисията. Така или иначе, нещата по онова време стояха по друг начин. Някои държави подаваха информация към комисията и даже бяха налагани наказания. През май миналата година имаше наказателни процедури срещу две държави членки. Директивата е сложна и това се бе отразило в проблеми при транспонирането, които обаче се очаква да се разрешат по пътя на диалога. За да можеш, за да напишеш доклад по този въпрос, всички трябват данни. Ето за това ни се наложи да се обърнем към държавите членки с молба за статистическа информация. Благодарение на тази именно информация, на сътрудничеството на националните парламенти, на Еврокомисията, на подкрепата на колегите от другите политически групи, в крайна сметка създадохме този доклад, който ни дава реална, надявам се, представа за процеса на транспониране на тази начална директива. Европарламента и националните парламенти си сътрудничиха и това именно бе от ключово значение за успеха на нашето дело. Без тяхната помощ не бихме били в състояние да напишем този доклад, поне не толкова задълбочено. Разбира се, Връзката ни с Еврокомисията бе от особено значение. Разбира се, парламентарната комисия по правата на жените, на секретарията на парламента. Всички те ми бяха от голяма помощ и за това се обръщам към тях с думи на благодарност. Още от самото начало целяхме да, стигне, да постигнем резултати, които да са полезни за всички. Това, което искахме, бе една картина, една рентгенова снимка на състоянието, в резултат на която да можем да създадем законови инструменти, служещи на идеята за равно третиране на мъжете и жените. Да не забравяме, че днес още съществува разлика от 28,4 точки между мъжете и жените при това тук в Европейския съюз. Тоест, целта да се постигне 60% трудова заетост от жени, на жените през 2010 година е все още далечна цел, както и за намаляване на разликата в трудовото заплащане и тази цел също е заета. Благодаря ви, господин председателю. Е, Благодаря. Отново давам думата на комисар Василио. Съповядайте, Комисията приветства доклада на парламента за тази, по тази важна директива. Искаме да благодарим на госпожа Мадурел за нейния труд. Е, Директива 2273 е много важен инструмент срещу дискриминацията за достъп до заето с професионално обучение, повишаване условия на труд. Значително подобри общностното право в тази област, защото имаше много ясни дефиниции на различните видове дискриминации и се предоставяха правни обяснения различното отношение по отношение на жените, майчинството, отпуската по майчинството, за да може да има равнопоставеност на половете на работното място. Този доклад е от особено значение предвид на многото неравности, които засягат мъжете и жените в сферата на заетостта. Привлича се вниманието на държавите членки, социалните е, представители и гражданското общество до основните проблеми и се показва необходимостта от пълна реализация и допринася за по-добро съблюдаване на директивата, за по-добра информираност по отношение на общностното право, що се отнася до мъжете и жените. Като пазител на договора, комисията продължава да наблюдава много отблизо приложението на директивата в държавите членки. Продължава се диалога с държавите членки с цел да се реализира директивата по подходящ начин по отношение на докладването за транспонирането, Комисията ще приеме доклад в първата половина на тази година по отношение на приложението на директивата във всички държави членки и ще да съобщи това на парламента и на съвета. Благодаря ви. Благодаря ви. Благодаря на докладчиците. Този доклад ще се гласува четвъртък. И така, Приключваме с днешното заседание. Продължаваме утре на 13 януари 2009 година от 9 до 1 и след това от 3 до 9 и накрая от 9 до 12, от 21 до 24. Това вече всъщност фигурира в